goedemorgen collega's. Voorzitter, eh, de magistris is nog steeds eh, ziek. Eh, добро утро. Е, аз е, имам честа и удоволствието да замествам е, господин Луич де Магистрис. Предполагам, че вече сте получили дневния ред. Е, както казахме във е, вторник, ще бъде добавена точка към дневния ред. Е, по време на заседанието на координаторите се проведе дискусия върху освобождаването от отговорност и мониторинга на СИСИПОЛ. И сега трябва да се обсъди приключването на сметките. И затова ви предлагам да включим това по точка 2б, т.е. след съобщенията на председателя. Сега, по дискусията на Каталин Суриван, той после ще остане първа точка. Така или иначе трябва да се приключат сметките, за да може на първата и втората сесия в, в Страсбург да представим резултата от нашите размисли. Всички ли са съгласни? Благодаря. Две съобщения по втора точка. Първо, с нощи получихме писмо от Европарл 2Т а, вие знаете, че ние зададохме въпроси, а, когато а, отправихме въпросника до Клаус Веле. И заедно с а, заместник председателката на парламента госпожа Краца, представителя на Европарал ТВ, иска да се да се изкаже по доклада Итала и изобщо иска да се срещне с нас във връзка с освобождаването от отговорност. Както знаете, госпожа Краца е заместник-председател на парламента, който е, отговаря е, за този въпрос. Предлага датата е, 16 февруари е, 2011 година. Това е сряда, но трябва да се уточни датата. Предполагам, че няма да има, предполагам, че няма да има превод. Е, ще говорим на английски, на езика на Шекспир. Но ще получите покана ще получите покана, за да бъдете надлежно уведомени за е, какво е, точно става въпрос, е, така че да бъдете уведомени преди първото обсъждане на освобождаването от отговорност. Знаете, че във вторник вечерта имаше заседание на координаторите между 17.30 и 18.30. Дневният ред беше много натоварен и бяха взети доста решения. Е, ще получите е, е, всеки един от вас ще получи с имейл решенията на координаторите. Ако няма възражения, можем да приемем, че решенията на координаторите са приети. Точка 2б приключване на сметките на СЕПОЛ. Има предложение за решение. То ви беше изпратено с имейл. Предложение за решение на Европейския парламент за приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за 2008 и 2009 година. Доклад на Вероник Матю. Ако е, нямате какво да кажете, госпожо Матю, Знаете, че господин Оди е предложи устно изменение. Ако не възразявате, госпожо Метю, първо ще дам думата на господин Оди, за да ни е, обясни естеството и причините за устното си изменение. И после ще ви дам думата, за да вземете отношение по това изменение. И после официално ще е, попитам колегите дали са съгласни устното изменение на господин Оди да бъде е, подложено на гласуване. И ако няма възражения, ще ви предложа да гласуваме това предложение с или без устно изменение. Господин Од, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм част от е, депутатите, които смятат, че трябва колкото може по-бързо да бъдат приключени тези сметки. И за това аз предлагам думата одобрявам, апрува, което създава впечатление, че ще одобрим сметките. Е, е, защото ние знаем, че сметките за 2008 година са неправилни и че всъщност е, не, не одобряваме поправените сметки от 2008-2009 година, което е между 1,2 и 1,4 милиона евро. Така че предлагам по точка 5 от приложение 6 на вътрешния правилник, предлагаме, когато има отказване от освобождаването отговорност, трябва с доклад да се потвърди това, ние искаме да предложим на парламента официално да приключи сметките, докато думата одобрява, може да създаде впечатление, че нашата комисия одобрява сметки, за които знаем, че са неверни. И заради това предлагам парламента да реши да приключи сметките. Госпожо Матю, А, е, разбрахте за какво изменение става въпрос. Госпожо Матю, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз е, признавам, защото е, в случая важното е да се приключат сметките и ние знаем това. Така че аз съм изцяло за това изменение но държа да уточня, е, че аз се позабавих да приключа сметките. Много се радвам, че ще ги приключа днес но искам да уточня, че е, нямаше да се забавим с приключването на сметките е, е, и е, много е, така обстоятелства щяха е, да ни останат неизвестни. Имам предвид е, е, уточненията, за които говори господин Оди, е, както и факти, които новия директор господин Монфи е, е, е, ни съобщи. Така че се радвам, че е, приключих тези сметки и е, повтарям, че приемам предложението изказването на господин Оди. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви. А, някой има ли възражение по устното изменение? Йенс? А, по същество съм съгласен. По същество съм съгласен. Ако вземем за основа английски текст, предпочитам думата agrees вместо decides. Просто редакционна бележка, по същество сме съгласни. Елоди? А, да, искам само да повторя. Ако напишем agrees, това означава, че сме съгласни, а въпросът е, че е, сметките са е, неверни за 2008 година. Ако е, напишем решава, е, просто трябва да напишем приключва сметките. Просто парламента приключва сметките, вместо решава да приключи сметките. Няма смисъл да се добавя глагол. Първо, е, това е, приключва сметките. Met die eh, laatste opmerking van meneer Оди ehm, kan iedereen het daarmee eens zijn. Eh, всички съгласни ли са с господин Оди? Значи, пишем, парламентът приключва сметките. Госпожо докладчик, да, съгласна съм. Мисля, че това е най-добрата формулировка. Dan uh, stel ik voor dat we overgaan tot de formele. В такъв случай ви моля официално да гласувате с картата. Всички носят ли си картата? Начало на гласуването. Е, не знам дали всички групи са представени. Госпожо Матю, вие бавите гласуването, госпожо докладчик. Гласувахте ли? Резултатът от гласуването е 18 гласували, 18 за няма е, против и няма въздържали се. Поздравявам ви, госпожо е, Матю, и е, благодаря господин Оди за вашето изказване. Благодаря, госпожо Матю, за вашата работа. Знаем, че преминахте през пъкала и че е, работихте, е, работихте страшно, за да постигнете този резултат. Е, сега господин Кадзамакис поема щафетата и сигурно ще се сблъска с същите проблеми като вас. Трета точка от дневния ред защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите, годишен доклад за 2009 година. Госпожа Катерин Совин Иван. Господин председател, ще исках да си представя доклада на румънски, но няма превод на румънски, затова ще говоря английски. Но за това ще, моето представане ще бъде много кратко и няма да бъде така подробно, както щеше да бъде на а, родния език. всъщност казват ми, че в момента се опитваме да можете да, да говорите румънски. В момента, в който можете да говорите румънски, ще ви направя знак. И ще можете да говорите румънски. И да, ма после трябва да отида в, на едно друго заседание. Това е. Знаете, че това е всеобщ проблем, не само защото трябва да се справиме с економическата криза, но и за това, че Европ... държавите членки не искат да увеличат отчисленията си към а, европейския бюджет а нашите приоритети след влизането в сила на Лисабонския договор се промениха и трябва да бъдат, сега трябва да бъдат достигнати. Бих искал да поздравя Олаф за извършената работа, която е отлична. Те са един много мощен инструмент на Европейския съюз за борба с измамата, но това не е достатъчно. Дър, държавите членки понасят голямата тежест и отговорността е в техни ръце. Разбира се, има още много какво да се прави на национално равнище и смятам, че Европейската комисия трябва да упражни по-голям натиск над правителствата на държавите членки. Що се отнася до собствените ресурси, има има много пропуски и по-специално по анализ а, на риска и а, местата, пунктовете, където се извършват а, а, митническите проверки. Така че аз приканвам държавите членки да укрепат своите митнически служби и службите по контрол, за да могат да извършват наистина ефективна работа. От огромно значение е да разполагаме с една а, пълна, изчерпателна картина на нещата в различните държави членки и да, да разполагаме с съпоставима информация за използването, разходването на европейските фондове в, и средства в тази област. Някои държави членки или не предоставят информация, или не я предоставят своевременно, или е, все още е много трудно да сравняваме информацията, предоставена от различните държави, държави членки. Що се отнася до разходите за селско стопанство, с съдоволство можем да отбележим, че системата за докладване се е подобрила, че 95% от държавите членки са представили своите доклади, но все още някои държави членки не са предоставили доклада своевременно в необходимите срокове. Мога да посоча Обединеното кралство и Холандия. Също така има още някои проблеми с интегрирането на вътрешните системи за контрол и управление, като в страни като Румъния и България, господин Чолош, нашия комисар, насърчава тези държави членки да направят допълнителни усилия за да усъвършенстват функционирането на системите. Положението е доста буди загриженост относно освояването на средствата. Само 42% от един от милиард и 110 милиона евро са били освоени. Що се отнася до, до политиката за сближаване, там най-големите е, проблеми са в областта на организирането на търгове за обществени поръчки. Така че Комисията трябва да прикани държавите членки да хармонизират своевременно своите законодателства. Нещата не са много прозрачни все още. И част от операторите на пазара просто не са допуснати до търгове за обществени поръчки. Има и проблеми за достъп до средства за регионално развитие, но тук не разполагаме с достатъчно сведения и данни. Още не можем да твърдиме нещата. Българските власти не са предприели достатъчни мерки, но мисля, че тези 20% цитирани тук са спорни и мисля, че не отговарят на истината и трябва да ги обсъдиме. Сблъскваме се и с същите проблеми докладите на държавите членки, цифрите. Просто трябва по някакъв начин да се създаде една система за по-точно отчитане, за да можем наистина да съпоставяме информацията, проистичаща от държавите членки. Благодаря ви. За сега само един е, желаящ да се изкаже, господин Бацитис, някой друг. Записваме ви в списъка. Председателя казва Нека да чуеме мнението на господин Илиц от Олаф. Той ще даде някои обяснение и след това ще продължим обсъждането, господин Илич. Start by saying that today I'm, I would, if I, Floor, Благодаря, господин председател. Нека все пак направя една оговорка. Аз не представлявам Олаф, комисията като цяло и а, е, следва да коментирам и мога да обхвана въпроси, които са в компетенциите на други служби на комисията. Та, с тази оговорка, нека продължа по същество. Ние сме много доволни от това, че имаме възможност да дадем своето мнение по проекто доклада, който съдържа много интересни идеи и определено ще ни помогне е, в работата, която предприемаме с, с сериозната подкрепа на вашата комисия. Един общ коментар е, най-напред, който е от особено значение – във връзка с предходни подобни доклади на вашата комисия, а именно, че докладчикът, ако ми позволите, е, добре разбира функциите на различните институционални партньори. Това число на Сметната палата. Например, докладите на Сметната палата по, по същество са различни от онези е, които публикува Олаф и обратното. Тъй като и в хода на следствената работа в рамките на Олаф и в хода на работата ни от името на комисията като цяло, при събирането и анализа на сведения за нередности, ние, Олаф, следва да спазваме много строга е, процедура – и да се съобразяваме с много строги легални определения, например за самото понятие нередност или нередовност. Сметната палата не подхожда така и, и то е съвсем основателно, тъй като Сметната палата представя една експертна, основана на економически анализ оценка на положението. Но и единия и другия от тези два продукта, така да се каже, са необходими за да сме наясно с проблемите, на които се натъкваме, натъкваме при защита на финансовите интереси на общността. Нашата конкретна роля, ако ми позволите, е, е много, много ясно проявена в доклада, който е на дневен ред пред вас. Сега, по-конкретно, очевидно е, че правните задължения за докладване на установени нередности следва да бъдат спазвани. И ние сме постигнали е, значителен напредък в диалога с държавите членки в течение на годините. Информационно-технологичните системи са сега по-добри. Аз съм особено благодарен за бележките по нередностите, установени в системите за управление на информация, които проявяват не само развоя на, на нещата е, през годините, а и е, възможността след като вече имаме по-съвършени системи, да е, намалим тяхната издръжка. Към е, доклада на комисията по член 325 е, сме добавили допълнителна информация в това отношение, но това е само едно първо приближение към е, е, изясняване на различните степени на, на нередности и злоупотреби в различните сектори. И все пак аз се надявам, че тази информация в рамките на статистическата надежност, разбира се, на, на същата, е, е, е, ви е била от полза, както, впрочем, личи и от доклада. Не, не можем да кажем, че имаме някаква точна оценка, дори каквато и да било оценка, за фактическия обем на измамите, на злоупотребите. Аз винаги публично се въздържам от подобни коментари, тъй като ние просто не знаем как да стигнем до тази информация, до тази оценка. въобще, когато говорим за престъпност, винаги е, нещата се свеждат до, до експертна оценка и, и е много важно да не се публикуват широко е, данни, които не са достатъчно надежни, а носят със себе си сериозни политически последици сега не можем да дадем такава оценка. Опасявам се, че и в обозримото бъдеще няма да можем. Благодарни сме също така за бележките е, по частта приходи. Понякога тази част се пренебрегва. Ясно е, че от гледна точка на, на обществения престиж на, на доверието в европейския проект, е, раз, приходната част не, не е чак толкова значима, за разлика от разходната, но както вече каза докладчикът, е, приходите са нещо изключително важно, особено сегашната обстановка на, на, на, на сериозни затруднения на, на държавните финанси навсякъде в Европейския съюз. Що се отнася сега до обществените поръчки, според мен е твърде вероятно, ще се опитам да, да бъда тактичен в това, което ще кажа, твърде вероятно е комисията да приеме своя зелена книга след час и половина по този въпрос. Ако е, се изказвах малко по-късно, т.е. час и половина по-късно, бих могъл да ви дам малко повече подробности, но, но дори тази новина, надявам се, е показателна за напредъка, който все пак се постига. И така ще имаме основа за разговори с всички заинтересовани страни с целта, разбира се, уредбата на обществените поръчки да бъде опростена. И когато му дойде времето, разбира се, пред законодателя ще се окаже естествената необходимост от търсенето на равновесие между прецизност, по буквата на уредбата, от една страна и а, зачитане на, на духа на, на задачата, като се избягва прекомерно регламентиране. И съответно трудностите, които поражда то, доколкото поражда чисто технически грешки, които трудно могат да бъдат отличени от злата умисъл. събирането на вземанията е друг важен и щекотлив въпрос. Е, различни са правилата в зависимост от, от различните отрасли. Освен това е трудно да се оцени резултатността на дейността по събирането, тъй като програмните цикли са различни, особено в областта на структурните фондове. Цикълът е такъв, че сумите се възстановяват години след е, разходния цикъл. И естествено трябва да, трябва да се чака. Е, е излечените полуки понякога са, са вече устарели. И най-сетне, е, господин председател, разбира се, въпросът е остро политически за това да, да се направи подбор между страните, кои да бъдат посочени по именно и кои не. Е, но нека все пак кажа, че няма основание да бъде спомената само една страна. Ако бях принуден да, да дам списък, във всеки случай той би съдържал повече от един елемент. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за посочените обяснения. Ако последствие искате да се включите в дискусията, заповядайте. Сега пет души са поискали думата. Чета в момента списъка. и, и, да, и колега. А, всъщност 6 души общо. Започ... 7. Е, 7 и господин Калфин се е, включи в списъка. Господин Басатис. А, а, всъщност, аз искам да се спра това, което каза представителя на комисията. Нещата са очевидни. А, аз искам да благодаря на е, колегата Иван е, за чудесния материал, който ни предостави. Е, сега имаме почти цялостна картина и става ясно, че по фондовете за стопанската политика и кохезионните фондове все още има проблеми с, финанси, с финансите. И аз е, е, искам да повторя това, което каза представители на комисията. Когато трябва да се вземе политическо решение, ние като членове на парламента трябва да имаме достъп до информация какво става в различните държави членки, за новите държави членки България, Румъния, където има е, мащабни неизправности. Е, но това не е чисто политическо решение е, на всяка държава членка. Идва време, когато милиарди евро, е, които са неправомерно използвани, е, ние трябва да принудим държавите членки да спазват срокове, да спазват графики, графици и да ускорят процеса. Сега, е, специално за обществените поръчки имам личен опит и прекалено добре знам каква е съпротивата на държавите членки, когато се говори за е, обективно, надлежно е, възложени на държавни поръчки, и когато всъщност желанието е колкото се може по-малко участници да има, съпротивата е огромна. Ще бъда търпелив, ще изчакам час и половина, докато комисията одобри зелената книга и е, знам кои страни ще бъдат прикалени да споделят опита си в тази област, но знам, че в нашата задача, една, нашата комисия, една от основните задачи за 2011 година е да е, създадем ефективно регулиране на обществените поръчки, трябва да се търсят по-скоро причините, отколкото последиците. Е, причината трябва да се търси в първоначалните стадии, още когато се набират кандидатурите и е, е, системата за обществени поръчки е, предполага най-различни възможности за неизправности. Затова искам да благодаря на докладчика. Той е, спомена, че обществените поръчки са основен проблем но трябва да стане ясно за всички, че това е наша основна задача за в бъдеще да има е, система за обществени поръчки, която да е по-прозрачна и по-ефективна в държавите членки. Благодаря, господин Дойч. Е, благодаря, господин председател, скъпи колеги. Бих искал да благодаря на нашия колега Иван за доклада. Бих искал да дам висока оценка на работата на Олаф. Там се извършва много значима работа и мисля, че докладчика го е отбелязал в доклада, подчерта го и при, в изказването се. Бих искал да повдигна два проблема. Разбира се, това е една много сложна тематика и няма да навлизам в подробности, но първото нещо, което искам да кажа е следното. метода по който избрахте да посочите дадени страни, а не други? Как решихте, че трябва да се посочат тези, а не други? Госпожа Маковей многократно е изразява своето мнение и аз съм съгласен с казаното от нея. Нека. Нека използвам. Аз съм съгласен с казането от нея. Нека да има един европейски език, в който да се посочват и да се заклемяват тези, които са виновни. Трябва всички да бъдат посочени всички онези, които са извършили злоупотреби, всички онези, които са внесли зла умисъл в свършването. И независимо за кои фондови средства става дума, просто трябва да отчитаме обема, размера на, на, на, на самия проблем, дълбочината на проблема, да посочваме всички грешки, всички злопотреби. Така че би трябвало да знаеме какви са методите, критериите, по които сте е, направили своя анализ и по които вие посочвате дадена страна, защото ако не разполагаме с тази ясна методология или тези ясни критерии, е, е, не е справедливо да се посочват едни или други. Защото малко ми омръзва да даваме, да окачесаваме нещата, без да ги Песте те да са подплатени с конкретни. Обикновено се, се, се казва, се посочват България и Румъния, и други, страната. Хикс, страната, Y и така нататък. И, и възможно подобно явление да има в други страни и така нататък. Не става дума само за Румъния, за България, за 2005-2007 година. Вероятно и други страни извършват злопотреби и но не смятам, че трябва да действаме по този начин. Трябва да разполагаме наистина с една нормативна база, на която да основаваме нашите твърдения. Нека винаги казваме, че, че това са дел, деликатни неща. Би било добре да имаме една много ясна таблица, в която да са представени различните злоупотреби, да имаме мнението на Сметната палата и в крайна сметка всичко почва от начало. Това е един порочен кръг и се посочват е, една страна или няколко страни, без да има на практика основа е, и критерии, по които да бъдат посочвани именно тези страни, а не други. Извинете, че така бях е, много словохотлив по този въпрос, но мисля, че Малко са хората, които разбират от нещо. Примерно говорим за марш на грешката, но хората, които ни е, слушат по интернет, е, биха ли могли да разберат за какво става дума? Какъв е маржа на, на грешка, така както определен от Олаф или от е, Сметната палата? Те не разбират за какво става дума. Защото в. Е, до доклада на Сметната палата се казва, че маржа на грешката се е намалила, пък в доклада на ОЛАФ се казва точно обратното и хората на практика разбират противоречиви неща. Всъщност не става дума за едно и също. Благодаря, господин Дойч. Мисля, че вашето последно изказване доказва още веднъж, че е трудно може човек да, да сравни е, крушите ябълките, както на френски, или крушите и лимоните, както на холандски. Господин Сандегорд. Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя определено към препоръките, които се правят тук и бих искал да благодаря на на представителя на, на Олаф или на, на комисията за, за е, неговия отзив. Определено в интерес на, на нашата комисия е да не преувеличаваме все пак мащабите на, на злоупотребите. Това е съвсем уместно. Но пък от друга страна не бива и да подценяваме проблема. И като гледам начина по който Европейската комисия гледа на нещата, сякаш съзираме една склонност за е, подценяване на, на, на значението на проблема. Разбира се, важно е да се прави разлика между нередност е, и е, умишлена злоупотреба, но във всеки случай не бива да си затваряме очите и за факта, че нередностите водят до измами – в доклада на Сметната палата тази година имахме възможност да, да констатираме, че една страна, в, в една страна обработваемата земя е била е, завишавана по, по статистика и то последователно. И сякаш е, всичко това сочи, че, че е правено умишлено. И при това мисля, че винаги, когато е, се установят някакви нередовности или нередности, следва да се подозира, да се има поне предвид възможността това да е станало като умишлена злоупотреба. Комисията казва, че броя на нередностите, констатирани през 2009 година, е намалял, но може ли комисията да потвърди въз основа на статистическите данни, че що се отнася до финансовите последици за собствените приходоисточници на Съюза, всъщност ефектът е пораснал. Както и в частност по отношение на кохезионните фондове, на, на фондовете по сълскостопанската политика, мисля, че, че там се констатира нарастване по отношение на преките разходи в относително изражение имаме намаление. Аз, аз си, си давам сметка, че разбира се, не, не е нужно да се драматизират нещата, но отново нека кажа, в никакъв случай не бива да допускаме е, е, да го пренебрегваме понеже това далеч не би било в интерес на Съюза. И, и най-сетне по присъединителните, по-скоро предприсъединителните програми, САПАРТ в областта на селското стопанство. Чешката република, Естония, Латвия и Словения са обявили нулеви е, равнища на измама и едно евро, една стотинка не е била присвоена неправомерно. Ще ми се да допия по-ясна представа за тази отчетност. Има ли смисъл такъв един доклад, такъв един отчет? Каква е стойността му? Вероятно трябва да разпратим хората, т.е. От, от всякъде от Европейския съюз, в Естония, Латвия и Словения, да, да се понаучат как се изкореняват злоупотребите. Благодаря ви. Аз дадох възможност на всички групи да се изкажат е, на този първи кръг изказвания, но бих помолил е, следващите оратори да се поограничат, за да не ни свърши времето. Благодаря, господин председател. Сега, аз, аз разбирам казаното от господин Дойч, че виновниците трябва да се, да се посочат с пръст, да се изправят на подсъдимата скамейка, обаче е, е, е, е ключът към, към всичко това е, е всеки конкретен случай – когато наистина се стигне е, до посочване на виновните, е, е, дали не бихме се поколебали да ги посочим, ако те са от нашата политическа сила, от нашето правителство, какво ще стане, ако пък ни се обадят по телефона и ни помолят да премълчим. Ето това е истинската проверка за, за прилагането на, на принципа на, на нулева толерантност. По отношение на четирите страни тук, е, които бяха споменати, е, че са отчели нула измами е, по САПАРТ, вероятно, наистина, някои от тези страни ще трябва да попаднат в извадката на страни за бъдещи проверки. Най-малкото, за да се извлекат положителни полуки от техния опит този опит може да бъде разпространен. По-нататък бих искал да добавя нещо към казаното от господин Паситис. не удовлетворява наистина Европейският парламент да получи този, този списък на грешниците, е, ако щете. Е, повечето държави членки е, ще се окажат в положение да, да, нали, да, да бъдат обвинявани от комисията. Ние пък да ги призоваваме да, да, да, да се поправят. Все пак, нека колегите имат предвид и по-широкия контекст на отношенията с съвета Бюджетната комисия е, скоро ще започне работата по бюджета за до година и и трябва да имаме предвид и такива доклади за установените нередности в отношенията си с държавите членки по повод на е, самия бюджетен процес. Значи, ако ще има черен списък, той трябва да се използва. Благодаря, госпожа Маковей. Сега е, става въпрос дали да се посочват като примери дадени страни. Аз искам да кажа, е, че е, трябва да искаме таблица от всички страни с всички цифри. Според мен така трябва да се работи. Това ни е задачата тук. Е, това ни е работата. Да гледаме на всяка страна и да видим цифрите, да видим има ли неизправности или не. Искам да кажа, че ОЛАФ, комисията и Сметната палата трябва да работят по същия начин. Ако искаме да очертаем някаква политика или стратегия за бъдеще, ние трябва да разполагаме с цифри за всяка страна и за всички страни. Сега, няколко думи за доклада. Аз съм докладчик в Сянка е, от Народната партия. И е, съвсем накратко, аз е, е, наблюдавам е, системата за неизправности в управлението. Искам да очаквам новата методология за отстраняване на такива неизправности. Е, искам следващата година да чуя нещо и за това, което става сега. Е, искането е, комисията да получи доклади възоснова на нова технологии Казвам го, защото е, трябва да има някаква съвместимост между е, методите, които използват държавите членки и е, новата методология. Може е, е, да възникнат промени. Искам да спомена и някои ниски е, степени на измама. Вие говорихте и за страни, където размера на финансовата подкрепа е много голям. Предлагам е, измамите и нередностите да се разглеждат е, по различен начин. От една страна да се поставим размера на измамите е, спрямо неизправностите съобразно собствените приходоисточници във всички държави членки. Измамите са повече от половината от общата стойност във всяка държава членка. Освен това има и е, явни неизправности или е, е, са заявени, че не са установени в някои страни и аз ще ги отразя в измененията си. Аз разбира се се интересувам и безпокоя от връзката между корупция и измами. <clears throat> Благодаря, госпожо Маковей. Аз не знаех, че сте докладчик в Сянка и затова щех да ви дам думата по-рано. Извинете. Господин Скилакакис. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за добрата му работа. Всъщност искам да подчертая само една точка, която е много важна за мен. Това е измерването на, на измамите и на корупцията. Комисията твърди, че това е недопустимо. Така е, но инструментите в момента го предполагат. И комисията използваше тези инструменти извън границите ни е, в е, помощта за национално развитие, когато използваше е, указателя за за измами в отдалните страни, за оценки за корупция в страни, където корупцията е много, много голяма и затова аз специално се интересувам от корупцията. Ако погледна е, научно-изследователската работа от последните 7-8 е, години, е, изключително много публикации се наруиха през последното десетилетие. Аз мисля, че трябва да преценим какво точно става, как да се преценят измамите и корупцията извън официалните линии на бизнеса. Ние трябва да видим дали има ясни така, разминавания, дали доколко могат да се измерят, но така или иначе няма ясна система за измерване, особено когато говорим за това, което в литературата се нарича слаба корупция. Това е важно, например, в селското стопанство – е, там има начин да се измерят измамите, дори и чрез измерванията, е, изследванията на общественото мнение. Ако обаче корупцията е по-широко мащабна, тогава измервателната система е различна, но трябва да се работи по този въпрос. В системата за изследвания обаче аз не виждам нищо за начините за измерване на корупцията. Ако заявим, че не можем да го направим и просто да се примирим с това, никога и няма да го постигнем. И а, ние няма. А, трябва да погледнем и да прочетем а, научната публикация. Е, мисля, че нашата парламентарна комисия трябва да отдаде по-голямо значение на тази, този въпрос, защото ако не оценяваме нещата, не знаем какво правим. Дребна риба ли ловим, едра риба ли ловим, дали сме ефективни или сме е, просто миманс в тази работа. Благодаря господин Скилакакис. Прав сте. Прав сте, че повдигате този проблем. Но виждате, че тук сме всички и виждам, че представителите на комисията се така се изразяват с жесто. Имам чувство, че имат какво да кажат и те ще вземат думата след това. Сега господин Калфин. Председател, ако мога да си позволя да започна с нещо, което не е свързано с темата. Много от членовете на Комисията по бюджетен контрол са членове на Комисията и по бюджет. Днеска не само по едно и също време бяха заседанията, но и гласуването беше по едно и също време. Е, и мисля, че трябва в бъдеще да избягваме такива е, съвпадение, защото на всички нас ни правят трудно да участваме пълноценно в комисиите. По е, доклада, който обсъждаме в момента, искам да поздравя колегата ми е, Каталин Иван за това, което е подготвил и за материала на комисията. Мисля, че те са изключително правилни и точно това е работата на комисията по бюджетен контрол да се занимава и да работи за това да бъдат отстранявани всички възможности за злоупотреба с, с европейски фондове. Ще ми се е, обаче да подчертая нещо, което казаха и някои колеги преди мен. Хубаво е и много ясно става сравнението, когато се дават числа, но някой път трябва с тези числа да, е, е, да внимаваме. В смисъл да се направи по-дълбок анализ. Ще ви дам пример със собствената си страна, която е спомената и в доклада на господин Иван. Става въпрос за България. През 2008 година в резултат на доста проверки от комисията, от ОЛАФ бяха наложени едни от най-тежките санкции на страната, включително до спиране на фондовете. И аз мисля, че това е един от отличните примери как комисията и ОЛАФ си вършат работата в защита на интереса на европейския данъкоплатец. След като бяха отстранени повечето от, не, повечето всички от забележките, от началото на 2009 година имаше проверки, в, през септември месец бяха възстановени всички плащания. Това, което виждаме, специално по земеделските фондове, това, което виждаме в доклада е едно число, което действително е докладвано от българското правителство тогава. 20% опити или съмнения за нередности и за злоупотреби. Нещо, което действително прави на впечатление при положение, че всички останали страни са под 1%. Е, очевидно е, че трябва да се потърси обяснение. Пак казвам, бяха наложени най-строгите мерки и след всички проверки същата тази година бяха възстановени плащанията. Е, проблема е много прост. Той е, в България е известен. В желанието си да максимално да така, ограничи възможностите за злоупотреби, тогавашното ръководство на съответната разплащателна агенция просто плаща, пращаше почти всеки кандидатстващ проект в прокуратурата и в ОЛАФ. И това предполагам, че могат да го потвърдят колегите в ОЛАФ. Тук става въпрос даже и да не правене на никаква разлика между нередности и злоупотреби. Просто всичко беше обявявано за съмнително за злоупотреба. Тази практика беше прекратена. Между другото има промяна в ръководството на тази разплащателна агенция. Много български фирми фалираха, защото освен в ОЛАФ се изпраща и в прокуратурата същия този сигнал. Бяха им спряни средства. Те не можаха да си направят съответните разчети. И, и всъщност тук стигаме до един проблем. Ако погледнете и в, в статистиката, всички нарушения в България са експост. Също единствената държава, в която постфактум са установени тези нарушения. Тук става въпрос просто за зле разбрани, е, действително много зле разбрани приоритети от тогава, тогавашното ръководство на тази агенция, които междувременно са поправени. А, мисля, че на това се дължи а, е, до голяма степен а, е, този невероятно, тази невероятна разлика между процентите в една страна и в А, така че още един път искам с това да завърша, когато обсъждаме числа, е, трябва действително е, да стъпваме на някаква обща методика. И е, това стана дума няколко пъти мисля, че действително и ОЛАФ и комисията би трябвало действително да помогнат така, че да бъдат сравними данните, които ние тук обсъждаме, за да може да взимаме правилните решения. Само един пример ще ви дам. Още от същия този доклад на комисията, 2004 година е, за Естония са докладвани 88,25% наредности в проектите. Очевидно, че също има някакъв проблем с методологията. Не може 9 от 10 проекта да са сбъркани, то е в една страна, която знаем, че доста добре се справя с европейската си интеграция. Така че, още един път призива ми е, спазвайки цялата строгост и интересите на дънакоплаците и разбира се, борейки се срещу нередностите и злоупотребите, ние да се опираме на еднаква методология. Благодаря. Eh, eh, ah, благодаря, господин Калфин. Да, наистина, за съгласуването на, на заседанията на бюджетната и на бюджетно-контролната комисия трябва да го проверим това наистина. Днес очевидно има, има припокриване, има съвпадение, но струва ми се, че това ще бъде единствения път тази година. Твърде вероятно е, е, е това да се избягва във всички случаи за напред. Секретариатът ще координира. Единственият проблем би могъл да възникне отново на 3 март когато ние имаме заседание, а бюджетната комисия е насрочила заседание, което все още не е потвърдено. Но във всички останали случаи се, се е, прави необходимото да няма е, такива е, сблъсъци. Тъй като повечето от нещата вече бяха казани от колегите, аз само мога да се присъединя към тях и да ги подкрепя, да благодаря на докладчика за добрата работа и наистина само да призова, когато правим оценки и препоръки за това как се представят дадени държави, да се опитаме да бъдем максимално обективни. Това беше споменато и от представителите на Европейската комисия. Днес списъкът от държави, за които говорим, наистина би могъл да бъде много по-дълъг. И когато казваме кои не спазват правилата и къде са нередностите, нека да, да казваме кои са всички такива държави, в какво точно се изразяват тези нередности. И така да се опитаме да избягваме да говорим наизуст и, и по инерция, само за определени държави, защото нещо се е случвало преди, да си мислим, че нещата продължават по този начин. Конкретно за България искам да ви кажа, че наистина много неща се промениха. Както каза и колегата преди мен, средствата бяха спрени през 2008 година, но в септември месец 2009 година именно Европейската комисия отблокира тези средства заради предприетите мерки от българското правителство. Така че наистина за последен път е, ще съм съвсем кратка. Моля ви, нека да бъдем обективни и а, е, да сравняваме всички по това, което а, е, вършат и по мерките, които предприемат. Благодаря. Danke. Eh, Благодаря. Бих искал да дам възможност на представителите на комисията да кажат няколко думи в отговор на бележките, които бяха направени. Казаха се доста неща за методологията на тази отчетност. Как е, ги хващате, <laughs> измамниците? Е, как, как ги разкривате? Желая ли комисията да отговори на този етап? кой. Не задължително да... Е. Да, господин Айлет. Аз не знам дали има тук представител на друга генерална дирекция на комисията, който би желал да се изкаже. Явно не. В такъв случай, е, господин председател, отново ще трябва да се нагърбя с общата отговорност да говоря от името на комисията и на Олаф е, едновременно много интересни неща се казаха. Някои от тях от доста експертен характер и аз няма да, да се спирам на всички от тях. Все така стигаме до разликата между нередност и, и злоупотреба. Разбира се, злоупотребата е, е нередна, но не всяка нередност е злоупотреба. И едва ли е, трябва да се впускам отново в това разсъждение. Ще, ще се задоволя само да кажа, че е необходимо да се проучат в дълбочина данните за нередности, за да имаме по-добра представа, по-добра оценка при тълкуването на данните за злоупотреби. Например, да вземем обработваемата земя и нейното деклариране. Данните са резултат от поредица отделни решения на отделни селски стопани да свръхдекларират. От гледна точка на Олаф, националните органи най-вече трябва да проверят всяка от тези декларации, за да установят дали става въпрос за злоупотреба или не, за даване на е, е, невярна информация или не, съгласно националното законодателство. Това е едно. Другото, от статистическа гледна точка, комисията установява, че има свръхдеклариране и на теория пристъпваме към финансова корекция, която чрез системата за финансово управление ще насочи изпълнението към националния бюджет. Той ще, ще прихване сумите от там. И аз нямах намерение да да, да, да говоря във връзка с много важния и, и труден въпрос за, за проучванията на, на злоупотребите. Нямах намерение да, да, да се изказвам по този въпрос. Просто бих искал да изразя на глас пожеланието да, да разбираме повече това явление. Аз самият смятам да положа усилия с, с новия генерален директор. Господин Скалакис, разбира се, е напълно прав. Нещата трябва да бъдат разглеждани от научна, ако щете, гледна точка, без оглед на. Е, е, ограниченията на, на, на условностите, свързани с държавната администрация. И комисията работи по настоящем по стратегия както за борба с корупцията, така и за борба с злоупотребите. И двата документа ще бъдат готови още тази година и ние изцяло ще, ще отчетем коментарите, които получаваме. За четирите страни които бяха споменати и тук, които не са отчели никакви нередности в съответната област, е, в край на краищата проверките, инспекциите на комисията не констатират някакво несъответствие между тези твърдения на съответните страни и, нали, и собствените констатации на комисията. Просто е, нямало грешки. С това бих искал да, да приключа, господин председател, освен ако не е останал някакъв конкретен въпрос, на който желаете да отговоря. Благодаря. Мисля, че доста време отделихме вече на доклада Иван. Докладчикът, за съжаление, е, трябва да си тръгне. Но във всеки случай, разискванията бяха конструктивни, чуха се много разнообразни становища. Така че сега имаме възможност да, да доработим, да изменим и допълним проектотекста с краен срок 2 февруари по обяд. Вотът е, ще се състои е, да се надяваме на 28 февруари, което и, и вече в пленарна зала на 23 март в Брюксел. Сега, имаме двама гости от Делойт. Господин Дохарт и господин Стан. Те са изготвили документ, който е разпространен, вероятно сте го получили. Той бе разпространен миналата седмица. Много интересен документ. с а, впечатляваща информация за Лисабонския договор, а, за Европейската прокуратура. Е, е имате подготвено изложение на екран. Нека пристъпим към това. Благодаря, Господин председател, уважаеми е, госпожи и господа депутати, членове на комисията, аз съм Франк Сталанс и тук с колегата Ричард Дохарти, двамата сме е, съдружници в Делойт. За мен е голямо удоволствие да ви представя констатациите на, на едно независимо изследване, посветено на, на идеята за създаване на Европейска прокуратура – първо, е, като оговорка трябва да, да сме наясно какви са целите на изследването. Те бяха да се обобщат е, позициите, различните становища по настоящем на, на различните е, правораздавателни, в това число в областта на наказателното право органи, институции, охраняващи правото на Европейския съюз, все в контекста на Лисабонския договор. Виждате източниците на информация. В тази връзка първо интервюта, събеседване и, и въпросници, адресирани до представителите на различните органи, виждате тук Евроюстолъв или Европол. След това обзивите на участници в наскоро проведени семинари е, по този въпрос и е, вече е, дистанционно проучване на документи от е, различни публични източници. Какви са основните констатации? Първо, очевидно има какво да се направи, за да се усъвършенства сътрудничеството в тази област между различните органи. Очевидно, е, организационна рамка за това сътрудничество е създадена, но въпреки това Обменът на информация, който се предвижда от споразуменията за сътрудничество, не, не, не се постига на практика, ясно. Констатирахме също така, че е, по въпроса се води доста оживен дебат, е, темата е актуална и е, различните заинтересовани страни имат доста противоречиви мнения за евентуалния принос, който би имала една европейска е, прокуратура, нейното организационно структуриране и, и разполагане в институционната рамка на Съюза. По-нататък, е, по мнение на трите органа, които са посочени по-горе, е, е необходимо по-нататъчно проучване, по-нататъчна оценка на въздействието от въвеждането на Европейска прокуратура, за да бъде по-ясно от, от напред как биха се променили организационните структури на, на вече действащите институции при създаването на една Европейска прокуратура. И трите източника също така приемат, че една е, европейска прокуратура би имала своя значим принос като независим е, е, орган по наказателното следствие, като форум за сътрудничество между държавите членки и за постигането на е, равностойно е, равнище на правоохранителната дейност за всички държави членки. И трите източника също така приемат, че що се отнася до следствените правомощия по отношение на тежки е, закононарушения, извършени от длъжностни лица на европейските институции, е, е добре те, те да бъдат е, придадени на наднационален независим съдебен орган. По-нататък, е, както изглежда, и най-вече по мнение на Олаф, е на лице възможност за постигането на консенсус, тъй че Евроюст да бъде положена като организация на върха на пирамидата на наказателното съдопроизводство, докато ОЛАФ и Европол да се занимават и занапред с оперативна и аналитична работа, която да обезпечава следствието. Като първо тази прокуратура би следвало да, да, да играе консултативна роля и Европейската прокуратура би следвало да поеме нещата самостоятелно, само ако правораздавателните органи на държавите членки не успеят да се справят от друга страна, Европол смята, че е, е, следователите би трябвало да, да бъдат е, обхванати всички в Европол, за да се избегне дублиране. Както казах е, в началото, ние присъствахме на всички проведени наскоро семинари е, по тази тема. Миналата година през септември имаше стратегически семинар, организиран от Евроюст сътрудничество с Белгийското председателство на Съюза. Е, това състоя се годишния форум за взаимното признаване на съдебните решения по наказателно-правни въпроси, е организиран от е, Европейската правна академия през октомври. По време на тези семинари получихме е, мненията на, на участниците и общо взето нещата се свеждат до необходимостта от тясна връзка между Евроюст и една европейска прокуратура. Всички са намерени, че тази връзка е неразривна. Бяха посочени също така функционалните и организационни разлики между Евроюст и бъдещата прокуратура. Като е, хората смятат, че има различни варианти на изграждане на отношенията между тези два органа, както следва. Виждате в подточките. Евроюст лека по лека се превръща в Европейска е, прокуратура, е, като постепенно се увеличават правомощията на колегиума и на националните членове. Европейската прокуратура като втори вариант е отделен орган, отделна институция, извън Евроюст на трето място специализирано звено в рамките на Евроюст и най-сетне двете Евроюст и прокуратурата се сливат е, в едно, но с различни структури, на е, всяка една от тях, за вземане на решения. По време на годишния форум, организиран от е, Европейската правна академия, се допитахме до съдии и прокурори от държавите членки, които се обединяват около идеята за сътрудничество между държавите членки и за един успореден подход на укрепване на Евроюз и постепенното изграждане на Европейска прокуратура. Основните ни препоръки Според нас е преждевременно на този етап да се дават някакви подробни препоръки имайки предвид особено комплексния характер на този въпрос, това число е, е, институционалната архитектура на съдебното е, сътрудничество в Европа. И то е видно от е, е, разногласията, които ние установихме по, по този въпрос, е, от е, липсата на, на изрични разпоредби на договора противоречията между различните органи и също така, както казах в началото, предвид това, че е, въпросните органи, до които се допитахме, са готови да развият становището си по въпроса само в светлината на една подробна оценка на въздействието. що се отнася до пълното изпълнение на действащите споразумения за сътрудничество между различните органи, това се, това се приема като необходимост, разбира се. Приема се като необходимост по-нататъчната оценка на въздействието и по-нататъчните разговори между заинтересованите органи и, и представителите на държавите членки. В тази връзка комисията възнамерява да излезе с препоръка за укрепване на Евроюст и, и за оформяне на, на, на официално предложение за създаване на Европейска прокуратура. В тази връзка ние смятаме, че по-нататъчните разговори, допитване до заинтересованите страни и оценката на въздействието биха били от полза за този процес на институционално изграждане. Благодаря. Така, сега, обръщам се към комисията. Има ли представител на комисията? Е, някой иска ли да е, се изкаже, да ни каже какво е положението, да посочи е, мнението на комисията за Европейска прокуратура? Предложеното от Делойт съответства ли на желанието на комисията? Някой иска ли да се изкаже? Господин Микелини от Генерална дирекция правосъдие. Искате ли да си скажете? Да. Uh, thank you. Thank you, Благодаря, господин председател. Ние приветстваме проучването, разбира се. Е, ние го е, оценяваме високо, то е полезно. Това е синтез на положението, в което се намираме. Е, то е ясно, отразява миналото на Евроюст, Европол, ОЛАФ и така нататък. Ние го приветстваме Разбира се, ние потвърждаваме, е, че работим по институционалните възможности, които се предвиждат е, по член 85 и 86 е, от договор за Европейски съюз защото по тези разпоредби се е, повдигат важни правни и процедурни въпроси, е, които трябва да бъдат е, надлежно така, оценени от службите на комисията. Това предполага също така и изследване на участието на държавите членки, на партньорите, преди каквато и да било е, законодателна инициатива да се предприеме от комисията. Ние потвърждаваме, че комисията започна изследване за засилването на е, Евроюст и то трябва да приключи 2011 година е, освен това, е, комисията е, предвижда комунике по евентуално е, създаване на плавна на Европейска прокуратура 2013 година. Правим необходимите консултации и необходимите проучвания. Това е, което мога да кажа за момента. Благодаря ви, че ми дадохте думата и ние потвърждаваме оценката си за направеното проучване. Госпожа Яла Сендер. Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Аз внимателно прочетох проучването. Естествено, чух и това, като ни каза господин Стелен. Темата ни вълнува и е, е, е, Европейския парламент може да е, така да даде някаква насока на нещата, но искам да задам въпрос на експертите. Е, според обясненията, които чух и представенето на Европол, от семинарите като че ли се разбира, че има потенциален консенсус, за да може Евроюст да стане структура с два стълба. Олаф и Европол да водят разследване, т.е. те да са нещо като полицейски орган. Аз искам да разбера това ли е структурата, която възнамерявате да изградите? И как си представите е, бюджетния контрол на тези два стълба? Как си представяте бюджетния контрол на цялостната структура и на двата стълба по-отделно? Питам ви като представител на, Евро... на Комисията на Европейския парламент за бюджетен контрол. Не говорим само за разследване на правни или на, на, на законни или незаконни действия. Кои е, биха били слабите страни на тези структури? Е, верно е, че Олаф има, има минало. Олаф е, е, се занимава основно с злоупотреби в комисията, едновременно с това е част от комисията. Дали според новата схема ОЛАФ изцяло ще се отдалечи от зоната на влияние на комисията? Освен това, при покриването и двойните структури. Това са въпроси, които ни вълнуват. Според вас, какво при покриване, какви двойни структури ще трябва да се избегнат? Защото прокуратурите на отделните държави членки не са убедени поддръжници на Европейската прокуратура. И е, за това е, искаме да попитаме дали това сътрудничество няма да доведе до, е, двой, до двойна работа, защото в държавите членки са представени в Евроюст. Друг въпрос към комисията. Сега, от експертите научавам, че няма яснота в договорите. Как да се изясни въпроса? По кои точки няма яснота. Имам предвид член 85 и 86. Какво точно възпрепятства работата на Европейска прокуратура? Благодаря ви. Zijn er eh, nog collega's die vragen hebben? И ah. е, колеги, искат ли да вземат думата? Не. Очевидно не. Сега някой от вас иска ли да отговори на зададения въпрос? Господин Сталенс. Разбира се, можем да отговорим. Макар и много въпроси да бяха едновременно зададен. Както вече споменах, все още сме в много мътни води, за да правиме едни е, по-задълбочени препоръки. Все още е необходима една задълбочена дискусия с различните заинтересовани страни. Е, когато споменах е, въпроса за преповтарянето или препокриването на дейностите, ми се каза, че все още трябва има още много какво да се изследва, трябва да се направи а, оценка на въздействието. И всички казаха, че е прекалено рано да се, реагира по, в писмена форма на реакциите и на отговорите на другите заинтересовани страни. Така че на практика за сега все още трябва да се организират заседания между различните заинтересовани страни, различните институции, които да провеждат задълбочени е, обсъждания. Е, боя се, че забравих е, за какво бяха другите въпроси. Може би да повторите въпроса си. Добре. Казвах е, и този път, но много ви моля. Чуйте ме. Начина по който се провеждат е, проучванията малко ме тревожи. Сега пращате въпросници е, по един въпрос, който е едва в е, начален стадий на зародиш още. Това според мен е, може да бъде и положително и отрицателно. Вие сте направили така едно а, сбито изложение на проблемите. Добре. А, как, как виждате връзките с Европол и Евроюст? Какви са отношенията между тези институции? Европол, Евроюст, Олаф? Знам, че е много трудно да се а, отговори на такъв ранен стадий на... И в по всички въпроси може да се постигне консенсус. Евроюст може да бъде седалището, може да бъде водещата структура и да има два допълнителни стълба Олаф и Европол и какви, какви ще бъдат положителните и отрицателните страни на, за всяка една от тези институции при е, такава конфигурация. Знаеме, че Олаф има за цел да разглежда злоупотребите в рамките на комисията, като част от комисията. И в е, тази структура, в тази архитектура Олаф, Евроюст, Европол, Олаф трябва ли да остане в комисията? Ще бъде ли достатъчно независима структурата, ако продължи да бъде в рамките на комисията? Вие казвате, че е, договора не предоставя достатъчно яснота. Комисията казва, че се работи по, по изясняване тълкуването на член 85 и 86. В какво се състои тази работа? Трето, споменахте а, съдопроизводствените органи в Европа и, и а, е, европейските прокуратури, но като че ли няма желание за, за за така едно, е, за един чадър, за едно ам, за една шапка, е, защото в крайна сметка всички са членове на Ероюст. Няма ли да има противоречие между това членство и е, новите структури? Благодаря, господин председател. Мисля, че добавената стойност на това изследване е следното. Всяка заинтересована страна може да изрази становището си и позицията си по проблема. От друга страна, стана ясно, че различните институции трябва да се съберат и да проведат едни задълбочени обсъждания по проблема. Както казах, е, от, от, освен на въпросниците, е, организирахме и събеседвания с представители на различните институции е, институции, органи, за да могат да доразвият така инвиво писмените отговори, които бяха изпратили предварително не, не, целта на едно независимо изследване е да а, осветли или да посочи а, различията и противоречията, които а, раздират различните институции. Ние като независима служба, като независима организация не можем да взимаме решения на а, тяхно място, просто ние а, поставяме акцента върху нещата. Всички казаха, че има необходимост от допълнително обсъждане на бъдещата структура, архитектура на този, е, в този, на, в този отрасъл. По време на семинера в Брюге, Брюша, Получихме един допълнителен отговор, който нямаше нито в събеседванията, нито в интервю, в въпросниците. Ставаше, там бяха посочени възможности за бъдещо функциониране на ОЛАФ. Едното предложение беше да се раздели на две. Една, една част свързана с финансовите раз, разследвания да остане в комисията и към Сметната палата, а тези, които частта, която ще се занимава с криминални разследвания, да бъде а, под шапката, да речем, на, на бъдеща Европейска прокуратура. Но имаше, имаше консенсус по това а, двете организации да продължават да предоставят а, информация, както правят и сега, на европейски разследващ орган, но имаше много по-малко консенсус по това какъв точно трябва да бъде този орган и в какви граници. Що се отнася до липсата на яснота в договорите, е, в член 86 се, се посочва начина по който трябва да бъде организиран Евроюста, но нещата не са ясни и това води до различни тълкувани от страна на различните органи и организации и още веднъж изпъква необходимостта всичките да се съберат и да проведат подробно обсъждане на проблема. Господин Дороти, само едно забележка по контекста. Сега, липсата на консенсус и за да ги разберем, трябва да стане ясно, е, че цялата тази област в политиката е все още много нова в общностен смисъл. И е, през последните години ние видяхме, че е, това е, беше в третия стълб, сега е от общност на компетентност. Това отговаря чувствителността и колебанието на държавите членки за това дали въобще трябва да се работи в тази област съвместно. Така че не трябва да се, уследва, да се очудваме от слабостите и двусмислеността в договора се говори, е, всъщност е, преднамерено е посочено в договорите, обаче е доста неясно и има така някакъв напредък от страна на дадени държави членки, другите трябва да се присъединят към тях. Трябва всички да е, се приобщат към този сценарий на развитие, но чувствителността и двусмислиците се отразяват от системата, която говорихте. Е, държавите, е, прокур, прокурорите трябва да се срещат, макар и Евроюз да съществува, но те трябва да се сътрудничат. В момента просто те имат избор. Евроюз съвсем няма пълен контакт контрол върху най-важните дела. Така че по-скоро те наблюдават, а държавите членки сами се избират какво да направят. Така че ние е, съвсем е, не завиждаме на комисията, когато трябва да направи конкретно предложение, защото становищата са доста разнообразни в е, съвета. Дори няма мнозинство, за да се прави каквото и да е. Ако питате партньорите дали изобщо има необходима Европейска прокуратура, за тях изобщо не е ясно за какво става въпрос, нито как ще се създаде, нито какво ще стане. Това са фактите днес и парламента има възможност да повлияе на това, което става, като изрази своите собствени и ясни възгледи. Мисля, че проучването отразява разнообразието в мненията. Аз просто съобщавам на комисията последните факти, последните новини. Госпожа, така, Госпожо Яла Сандер, получихте ли необходимата ви информация? Добре. Добре. Председателят на комисията е, Луиджи Магистрис е, активно взе участие в е, това проучване. Като бивш съдя той прояви жив интерес и проучването беше преведено на английски, на, на италиански специално за него. Както знаете, той в момента е болен, но всъщност вашето седалище е съвсем наблизо до Брюксел, в Дигем. И предполагам, че господин Луиджи де Магистрис може да влезе във връзка с вас или да ви поиска информация, или да се срещне с вас, за да се възползва от вашата работа. Благодаря ви. Приключваме тази точка от дневния ред и пристъпваме към пета точка, доклада на Мариан Маринеско. А, а, Всъщност сега научавам, че има превод на румънски. Е, няма парламент да се спре пред никаква саможертва. Имаше проблем с превода на румънски тези сутрин, но очевидно нашия секретариат и службите за превод не са се споразумени, но благодарение на добронамереността и ефективността на преводачите, ви е осигурен превод. Така че охранявам вашите права имате, така, спазват се вашите права като докладчик и ви моля да вземете думата дори народния език. Е, благодаря, господин председател. Но може би... Кажете на... А, тук на, на, на съответните а, административни служби, че на румънски се говори от 5 години и сега. Би трябвало да има румънски на всяко едно заседание. Uh, Сега, нека да ви представя доклада за ефективното използване на средствата за финансиране от страна на ЕСЕ на извеждането от експлуатация на атомните електроцентрали в новите държави членки. Няма достатъчно одити, няма достатъчно проверки извършени в тази област и позволете ми да израза своето очудване, тъй като става дума за суми от порядъка на 3 милиарда евро. Самото решение е правилно и държавите членки трябва да бъдат подпомагани за извършване на тези действия. Въпреки това обаче, след взимането на решение, не са определени срокове за определянето и изплащането на сумите. Няма също така и точно определени срокове за извеждане от експлоатация на ядрените мощности. От до година започваме обсъждането на многогодишната финансова рамка, така че проблема трябва да се реши още днес. Много средства са били насочени към енергетиката. Всички тези държави членки са разходвали много средства за енергийни проекти и много малко за извеждане от експлуатация на а, ядрените мощности. Скоро ще бъде публикуван подробен доклад за трите ядрени централи. След това ще се запознаеме с одита на Сметната палата за тези три проекта. За това считам, че и комисията, и Сметната палата трябва да ни представят съответните резултати и същевременно да се определят срокове за отпускане на средствата за изпълнение на проектите. Е, необходима е по-голяма координация между комисията и другите органи. Защото е едва ли опита набран в една страна, за една централа, може да послужи на другите. Благодаря ви. Dank u wel. Ik uh, kijk weer uh, richting commissie, omdat ik... Благодаря. Гледам към комисията. Мисля, че господин Кирчнер е тук от Генерална дирекция енергетика. Той е важен е, човек. Е, ръководи звеното за извеждане от експлоатация на АЕЦ. Нека го чуем. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Маринеско за много ценния доклад и особено за това, че оценката на ефективността и ефикасността се поставят от него в рамките на цялостната подкрепа за сектора. Това, това е много важно според нас. Общо заето комисията приема констатациите на доклада и напълно си дава сметка за някои проблеми, които следва да бъдат преодолени. Ние вече поддържаме тесни контакти и водим разговори с трите заинтересовани държави членки, за да постигнем напредък към подобряване на нещата. Както правилно каза господин Маринеско, докладът ще има решаващо значение, обезпечавайки по-нататъчната дейност на комисията по подкрепата от страна на Европейския съюз след 2013 година. Нека само спомена два конкретни примера, как са споменати те и по доклада. Комисията възнамерява е, да въведе допълнително условие за е, наличието на подробни планове за извеждане от експлоатация и също така на пълен разчет и проекто бюджет на е, разходите и източниците на финансиране. Така че да е пределно ясно какво ще бъде необходимо за извеждане от експлоатация и като финансиране и като източници. Докладът призовава нееднократно комисията да, да проучи и да, да изясни, да, да съответно да подаде информацията. Ние сме готови да направим това. Бих искал само да, да потвърдя, понеже е, този въпрос бе разискван и вчера в Комисията за енергетиката и транспорта. А именно, че за комисията безопасното извеждане от експлоатация на ядрените мощности е действително приоритет. Още веднъж ви благодаря за важния доклад. Благодаря. Госпожа Иванова. Някой друг. След това господин Маринеско. Ще получи възможност да обобщи го. Благодаря на докладчика за конструктивната работа. Наистина искам да приветствам финансовата помощ и солидарност на Европейския съюз, без които извеждането от експлоатация на блоковете, специално в Козлодуй в България, не би било възможно. Но искам да обърна внимание на, на три въпроса и, и накрая да задам един въпрос към комисията. Първото е едно твърдение в параграф 28, за което и представителя на комисията спомена за въпроса за безопасността. Параграф 28 подчертава, че така, основната цел за ранното затваряне на, на реакторите е и извеждането от експлоатация беше и все още остава въпроса за безопасността. Искам да попитам все пак може ли да уточним за кои точно държави става въпрос и за кои точно реактори, тъй като специално за блоковете в Козлодуй беше доказано с международна експертиза, че покриват световните стандарти за безопасност. Вторият въпрос за използването на средствата, предназначени за извеждане от експлоатация, според регламента от юли месец 2010 година, специално който е за финансова помощ за завода в Козлодуи. аз докато виждам, средствата могат да бъдат използвани според член 2 и за други мерки, свързани с затварянето и извеждането от експлоатация на завода и в този смисъл тези средства не са били излишни за енергийния баланс на страната ни. Затова мисля, че е нормално в началото голяма част от тези средства да бъдат изразходвани за мерки в целия енергиен сектор, с което да се компенсира отчасти загубата на сериозни енергийни мощности. И един въпрос към комисията в един от параграфите, по-точно 25, се споменава, че комисията изпитва трудности при получаването на информация в процеса на своята работа. Бихте ли могли да уточните с коя държава точно и в какво се изразяват тези трудности? Благодаря. Eh, Благодаря, госпожо Иванова. Това бяха много конкретни въпроси към господин Киршнер. Можете ли да ни помогнете с някои отговори? Не, няма никакъв проблем. А, когато говорих за безопасно извеждане от експлоатация, имах предвид нашата роля в освояването на финансовите средства от Европейския съюз за извеждане от експлоатация на Игналина, Козлодо и Бохоница. И на, и на, и на трите АЕЦ. Нямах е, е, предвид конкретно причините, поради които се предвижда закриването на тези мощности. Безопасното извеждане от експлоатация е важно така или иначе. Винаги е риск за отработеното гориво, радиоактивния отпадък и, и така ли не и, и, и, и така нататък, извинете. Така значи, че винаги има, има опасност от отрицателно въздействие върху човека и, и околната среда. Ето защо безопасно извеждане от експлоатация е важен критерий за нас. Що се отнася до регламента, когато посочвате, че средствата за извеждане от експлоатация могат да бъдат прехвърлени и за други цели, фондът е за извеждане от експлоатация, но може да бъде използван и за намаляване на отрицателния ефект от преждевременното извеждане от експлоатация. И в това отношение сме напълно съгласни и подкрепяме е, такива мерки. За България са заделени поради това и допълнителни бюджетни средства до края на финансовата перспектива, която е в ход, а именно до края на 2013 година. Разбирам казаното в доклада за, за трудностите, не, не по извеждането от експлоатация, а по обмена на информация при подготовката на втория доклад на комисията, адресиран до съвета и парламента за управлението на финансовите ресурси ресурси. Разпратихме въпросник в началото, не получихме на време отговорите, но, но проблемът бързо бе решен двустранно с българското правителство тогава, така че от наша страна няма е, никакъв проблем, не, нека така да, да се изразя. Не сме се натъкнали фактически на особени трудности при получаването на необходимата ни информация. Благодаря. Така, не съм сигурен, че госпожа Иванова е удовлетворена. Тя би искала да допълни въпроса си. председател, напротив, удовлетворена съм от отговора. Благодаря на представителя на комисията. Искам само да направя едно уточнение, че по първия въпрос, който повдигнах за безопасността, нямах предвид безопасното извеждане от експлоатация, а по принцип че затварянето на реакторите е било наложено заради това, че не е имало достатъчно ниво на безопасност, а не за извеждането от експлоатация. Исках само да подчертая, че международната експертиза показа, че за тези реактори всъщност няма проблем с безопасността. Просто едно уточнение. Благодаря. c'est tout. Okay, toelichting. Um... Благодаря ви за това пояснение. Нека чуем докладчик. Благодаря, господин председател. Що се отнася до Линия 28? Там се твърди, че Финансовата помощ, подкрепа е предоставена с цел осигуряване безопасността на ядрените централи. Съгласно договорите за присъединяване, трите държави членки е трябвало да закрият и изведат от експлоатация блокове, за да спазат и се придържат към европейските стандарти за сигурност. Смятам, че би било целесообразно комисията да продължи своят анализ и, своя, и да публикува оценката, която е от голям интерес за тези страни. Благодаря. скъпи колеги, благодаря на докладчика. До 3 февруари по обяд можете да внесете съответните изменения, като доклада ще бъде гласуван тук в комисията на 3 марта. А сега приключихме с точка 5 от дневния ред. Благодаря на комисията. Точка разни. Имате ли някакви съображения по точка разни? закривам заседанието. Следващото заседание ще се проведе на 10 февруари, седмицата преди пленарното заседание в Страсбург. Благодаря ви за свършената работа приятен път и приятно завръщане в родината за онези, които ще ни напуснат още днес.